Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Det är... Искам да ви приветствам с е, добре дошли на заседанието на нашата комисия днес след обед. Искам е, да приветствам всички и членовете на комисията и преводачите, които ще ни помагат е, в езиково отношение. Искам също да приветствам група посетители от лявата партия. Besöker utskottet och vi har också översättare. Имаме също посетители от службата на писмените преводачи в Люксембург, които са тук, за да се запознаят с работата на Европейския парламент. Тук добре дошли на всички. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Дали имате предложения за изменения или промени? Ако нямате, считаме, че дневния ред е прият. Втора точка е съобщение на председателката. Искам да напомня на членовете на комисията, че утре ние ще отбележим Международния ден на жената тук. Това ще бъде важно събитие, което ще се проведе в пленарна зала на парламента от 9 часа сутринта. Изслушването ще продължи до 12.30. Програмата е раздадена на всички членове на комисията и се надявам че ще има много участници от ваша страна в участването на Международния ден на жената. Темата е борба срещу насилието срещу жените. Това е кампания на парламента под надслов. Ние можем да сложим край на това. Искам да ви поканя най-сърдечно да присъствате на утрешното изслушване. Искам също да съобщя на колегите, че координаторите и заместник-председателите на комисията ще проведат своето обичайно заседание по обед с председателя на комисията, господин Барозо, по повод Международния ден на жената. Всъщност това беше в Страсбург и председателя на комисията Барозо беше там. Имаше и някои заместник-председатели на Европейската комисия, включително госпожа Рединг и госпожа Малстром. Ние ще ви предоставим информация за тази среща. Още сега мога да ви кажа, че обсъдихме насилието срещу жените, различията в заплащането между мъжете и жените. Това бяха само някои от темите, които разисквахме по време на срещата с председателя на Европейската комисия миналата седмица. Сега точка трета от дневния ред – Това е тема, свързано с равното третиране на мъжете и жените. Докладчик по тази тема е госпожа Лулинг, която е също сред нас. Ние няма да провеждаме разисквания по тази тема. Разискванията ще се състоят на 20 април в рамките на комисията. Крайния срок за представене на изменения е 8 април на 3 и 4 май. Се очаква гласуването в комисията и също времено гласуване в пленарна зала на 2 май. С тези встъпителни думи искам сега да дам думата на госпожа Лулинг, която да направи кратко въведение по тази тема като докладчик от името на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Да, благодаря, госпожо председател. Аз бих искала просто да кажа, че най-накрая получихме официалната версия на общата позиция. Тя бе е, преустановена през ноември, бе решена през ноември на съвета. Явно отнема много голямо голям срок, дълго време и всъщност това, заради това закъсня и нашия график, но мога да ви кажа, че със секретарята на комисията а, имах разговори, включително и с Испанското председателство. Преди това съм говорила и с а, Шведското председателство. Ще имаме разговори с Испанското председателство винаги в присъствието на Европейската комисия. И трябва да кажа, че не съм чак толкова недоволна от е, общата позиция. По две точки и особено по една точка, по която съвета не желая да се съгласи с парламента. Ние говорихме за социални, е, социална защита, с е, задължително осигуряване на съпруга на самозетите лица. Но за всичко останало ще кажа, че в крайна сметка постигнахме някакво споразумение. Около 12 на изменения бяха приети и по този начин ще можем да стигнем до второ четене с текст, който действително ще позволи да приключим работата по текста под испанско председателство. Това е много важно защото не трябва да продължава тази работа и не трябва да стига до Белгийското председателство по най-различни причини. Така че се надявам, че ще приключим работата една година след приемането на първо четене. Виждате колко много време е отне. Действително, напредъка може би е малък и постепенен, но все пак има напредък, така че през април ще обсъдим текста, който ще ви бъде предложен предварително. Благодаря. Euh, Имам въпрос. Ако добре съм разбрал, вие предлагате следното. Всъщност, в предложението на съвета не се приема да има вноска за съпруга на жените самозети лица. Значи искам да знам в какъв контекст те не се съгласяват с това. Това е позиция, която ние сме защитавали дълго в Европа и се питам дали няма да е по-добре да се опитаме да разгледаме този момент, включително и на трето четене, защото това наистина е сърцевината, това е централният аспект на този дебат. И искам да знам докъде сме стигнали точно по този, в този смисъл и как, как, какво мисли съвета. Благодаря ви много. Искам да ви напомня, че сега не водим разисквания по този въпрос. Въпреки, че допуснахме този въпрос, не зная дали госпожа Лулинг желая накратко да отговори на въпроса. Е, е. Мисля, че има погрешно тълкуване на това, което искат съвета. Съвета, разбира се, предлага осъществяването на тази социална защита, която е много добре определена в текста, по задължителен начин или по доброволен начин. Но не се казва, че съвета не приема подобни вноски, осигурителни вноски. Трябва да се прочете внимателно текста, предложен от съвета, и в частност член 7, който все пак представлява напредък в сравнение с съществуващото положение в момента. Защото съвета казва, че когато в държава членка съществува система на социална защита за независимите е, работници и самозетите лица, тази държава членка трябва да вземе необходимите мерки за съпруга. Вече не се говори за съпруга помощник, а за съпруга или спътника в живота да може да се възползва от социална защита съгласно националното законодателство. Така че нещата са ясни. Те могат да разполагат с такава социална а, защита, но това може да става или задължително, или доброволно. За нас беше само задължително. Това беше нашата позиция, докато те искат да бъде задължително или доброволно. Всъщност това е важният аспект. Също така е важно това, което те казват за защитата ам, на други категории лица, така че действително напредъка е, е сериозен, значителен в е, сравнение с съществуващата директива и в сравнение с първоначалното предложение на комисията. В момента ние преговаряме със съвета, за да се опитаме да заличим някои членове или някои алинеи, някои абзаци, с които ние не сме съгласни. Мисля, че ще успеем Благодаря ви много, госпожо Лулинг. Благодаря и на господин Ромева за въпроса му. Благодаря за работата, която извършихте по този важен законодателен акт. Сега се връщаме към дебата. Искам да напомня, че той ще се проведе през април, а гласуването ще бъде в началото на май. Следващата точка от дневния ред е доклад е, относно посещението на делегация на комисията в е, Нью Йорк за обсъждане на платформата Пекин плюс 15. Това беше важна среща. В делегацията участваха 8 членове на делегацията, плюс още 3 допълнителни членове, които бяха извън квотата. Тази конференция е важна не само за нас, парламентаристите, но и за доста други женски организации в целия свят, които работят за провеждането на тази конференция отдавна. Тя започна на 1 март и продължи две седмици. Нашата делегация беше в Нью Йорк между 1 и 3 март. Аз съм убедена, че сигурно членовете ще се спомнят, че ние подготвихме резолюция, която беше гласувана в пленарна зала и посещението на делегацията започна с закуска на която присъства комисаря Рединг. Искам да подчертая, че всеки ден имаше допълнителни срещи с представители на Европейската комисия, за да обсъдим как са минали преговорите и кои важни въпроси са били разисквани в дневния ред по време на тези преговори. И така, ние считаме, че подобно подаване на ежедневна актуална информация от Европейската комисия беше изключително полезно за нашата делегация. Друг е, много интересен аспект е, е свързан с е, допълнителните събития, които бяха организирани от различни държави членки, от други организации. ООН, ЮНИФЕМ, които от своя страна проведоха различни мероприятия. Такива проведоха много неправителствени организации. Това ни даде възможност да установим много тезен контакт с други участници в конференцията, не само тези, които представляват парламенти. На 4 март, т.е. след е, посещението на делегацията. Аз като ръководител на делегацията имах възможността да бъда в качеството ми на наблюдател по време на воденето на преговорите. И мисля, че беше добре за нашата комисия, че ни беше предоставена възможността да участваме със статут на наблюдатели. Това е новост за нашата комисия и тя ни дава по-добра възможност да следим работата. Сега бих желала да се спра на различните срещи, които проведохме. Срещнахме с представители на Световната банка. Те работят по въпросите на равенството. Срещнахме се също и разговаряхме с госпожа Халифи Блайлс. Тя е директор на групата за развитие на ООН. Срещнахме се и с госпожа Речел Мариана заместник е, генерален секретар и специален съветник на генералния секретар по въпросите на равенството между мъжете и жените. На тази среща ние обсъдихме конкретно предложение, а именно дали ООН би трябвало да създаде отделна структура, която се занимава с въпросите на равенството и която да извършва координация по въпроса за равенството между мъжете и жените. Получихме доста подкрепа за идеята да има такава организация, която да бъде нещо като чадър по тези въпроси. Ние разпространихме и доклад за нашето посещение. Има, може да се запознаете по-подробно с нашата работа, но аз с удоволствие бих отговорила на въпроси, ако имате такива, или пък ако искате да споделите ваше мнение – Може би имате въпроси в рамките на Пекинската платформа и на Пекин плюс 15. Благодаря много. Искам да говоря по два въпроса, по които сме поели ангажименти. Първо, резултатите от дискусията с госпожа Фиген Валс за структура или орган, който да отговаря по, за въпросите за равнопоставеността в рамките на ООН. Това е важен въпрос и искам да го повдигна тук, защото се намираме в необичайна ситуация. Оказва се, че създаването на такъв един орган, който е, няма за задача нищо повече от това да концентрира в рамките на една институция дейностите на съществуващи институции. Той се базира на УНИФЕМ и добавя също дейността и на други генерални дирекции, които се занимават с въпросите за равнопоставеността между половете. За някои страни обаче това решение е възможност да водят преговори по други въпроси, е, да го използват като залог. И така, е, бяхме попитали ни дали може да се повдигне този въпрос с различни други делегации, например е, страните от Латинска Америка или от Африка. Така че е, вземете това предвид, когато уведомявате е, своите делегации. Второ, е, друг важен въпрос, който искам да повдигна, са отношенията между Европейския съюз и ООН. Останах с впечатлението и усещането, че много от вас са съгласни с мен, че сега е най-важният момент решаващия момент, в който Европейският съюз може да се насочи към многостранни органи, е, като ООН, например. До сега разполагахме единствено с статут на наблюдатели. Тоест, не бяхме напре... в предните редици. И така, струва ми се, че комисарят Аштън трябва да положи специални усилия, за да извоюва подходяща позиция за Европейския съюз в многостранните органи. Благодаря. Так, Бауер. Благодаря, госпожо Бауер. Благодаря, че повдигнахте този изключително важен въпрос. Има ли други колеги, които искат да добавят нещо по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на делегацията и на нашите представителки, които е, отидоха на тази среща, платформа, защото ние действително много работим на европейско равнище, имаме и още много работа, но е изключително важно да участваме в това световно движение. Във вашите думи и в това, което Едит Бауър току-що каза, виждам е, същината на отговорността, която трябва да поемем. И ми се струва, че в факта, че ООН е, ще създаде такава структура, която да работи също за равенството между мъже и жени, трябва да прочетем именно а, е, такава една значителна крачка в това движение, като една брънка в а, голямата верига. Така че, действително, трябва да участваме активно и добре сме го направили на тази среща на високо равнище. Благодаря. Благодаря. Нека да подчертая, че действително е много важно да изградим силна верига от яки брънки. Знам, че членовете е, на нашата комисия ще се съгласят, че е много добре да направим този. Да, да направим така, че да се види колко важен е този въпрос. И така, благодаря на всички, които участваха в, посещ... в тази делегация. Благодаря на секретарията, които, а, е, който свърши отлична работа а, и а, е, успя да организира нещата така, че действително да излечем възможно най-много от това пътуване, от това посещение. Много важни срещи проведохме, участвахме на важни срещи и всички работиха активно. Благодаря на всички. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 5. Ключови умения в един променящ се свят изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 година. Тази точка е в днешния дневен ред, тъй като координаторите взеха решение на 23 януари че е важно членовете на Комисията по култура, които се занимават а, с, равнопоставеността между половете и а, колегите от нашата комисия да могат да подадат своите мнения по и, а, изменения по работата на културната комисия в, по този доклад. И така нашата колега госпожа Нибъл е подала 6 изменения. Госпожа Хенибал е тук, така че ще има възможност да ни разкаже за тези 6 изменения. Най-важното тук е, че днес се надяваме да е, гласуваме тук по тези шест изменения, ако комисията е съгласна. И след като гласуваме да ги предадем на комисията по култура. И така, приветствам госпожа Ханибол на нашата среща и давам думата на нашето заседание, извинете. Hello. Sorry, sorry, I was... Благодаря. Извинявайте, е, че закъснях. Е, позволете ми да обясня съдържанието, да разясня съдържанието на тези изменения за няколко минути. Както знаете, тук става дума за преразглеждане на показателите по е, от програмата за 2010 година за обучение и образование в Европейския съюз. Както знаем, тези резултати, които си бяхме предначертали, не са постигнати и за това е необходимо да променим нещата и така аз като координатор в Комисията по култура сметнах, че е важно да се подадат тези изменения. Също така се, се занимавам с равнопоставеността между половете в рамките на Комисията по култура. И така, това са измененията, които искам да ви представя във връзка с нашата работа и във връзка с, с, с потенциала в дългосрочен план образованието и обучението да намалят разликите между половете. Знаем в момента, че жените са много под е, малко заети и много по малко работят, отколкото мъжете много по-често са безработни. Така искаме да има повече жени, които са е, които работят и да не се изключват жените от някои отрасли. Това са в общи линии целите на моите изменения и се надявам, че ще ги подкрепите. Благодаря, госпожо Ханибол. Смятам, че вашите предложения са добри. И смятам, че е добре да може членовете на една комисия да очакват на, участват на заседанията на друга, за да могат да разяснят е, важни въпроси свързани с работата на тази комисия. Благодаря на госпожа Хани Болпо за тези изменения. Не виждам някой, който иска думата по тези изменения, така че смятам, че можем да гласуваме. Точка 4а. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. И така, благодаря много, благодаря на госпожа Ханибол. С това приемаме предложените изменения и те ще бъдат предадени на Комисията по култура. С това преминаваме към точка 5, 6 от дневния ред. Аспекти свързани с равенството между половете в контекста на економическата рецесия и финансовата криза. Координаторите взеха решение да се работи така. Да, им, да направим доклад по собствена инициатива от името на нашата комисия и имаме докладчик по тази тема, господин Ромева Ироеда, който ще поеме тази тема и който днес ще има възможност да постави началото на дискусията по този въпрос. На 23 март е крайният срок за подаване на изменения и на 3 и 4 май ще гласуваме в комисия, така че надявам се, че можем да разчитаме да се гласува този доклад в пленарна зала през юли. Давам думата на господин Ромева и Роеда. Е, благодаря ви, господин, госпожо председател. Всъщност ще кажа, че това е тема, която наистина трябва да се разработи. Даже можем да съжаляваме, че не сме го направили по-рано. Защото сега говорим за кризата, а всъщност вече се запътваме към изхода от кризата и намирам, че ни липсва достатъчно тълкуване на аспектите, свързани с половете от една страна във връзка с кризата, от друга страна във връзка с последствията от кризата. Така че това тълкуване, свързано с половете, трябва да се направи във връзка също с инвестициите, за да можем да излезем от кризите. Затова трябва да се съсредоточим върху економическите и финансовите аспекти на тази криза. Всичко това го казвам, за да разберете, че намерението ми като докладчик е просто да попълним една липса пропуск, както в аналитична гледна точка, така и фактическа гледна точка. Анализираме е, различните статии в пресата, в печата, които излизат напоследък във връзка с кризата и при този анализ стават ясни две неща. Първо, че кризата засегна основно отрасли, и тук повтарям, става въпрос за тълкуването, което а, се прави в печата масово, че засегна отрасли основно, които, а, се, в които преобладават мъжете, както и от гледна точка работна ръка, така и изобщо в областта на заетостта. И освен това, като се четат тези статии, е, можем да установим, че има известни опасности е, във връзка с съкръщаването на е, обществения бюджет. И това съкръщаване, в крайна сметка, се отразява повече на жените, отколкото на мъжете, поне в по-голямата част от държавите, а може би и във всички. Това е първия ми размисъл. И ако погледнем така на нещата, установяваме, нека да се върна към първия елемент, по този начин установяваме, че липсва анализ върху отраженията на кризата, не върху пряко засегнатите отрасли, които се цитират, например, някои специфични заводи, например, заводи, които произвеждат автомобилни части или, например, както в Испания, в строителството. Това са фирми, повтарям, в които преобладава мъжката работна ръка, но не съществува истински анализ върху отражението на кризата върху всички останали отрасли, в които работят предимно жени просто защото там се работи основно с временни договори или пък защото, да речем, съкрещенията на, на обществените инвестиции пряко ще засегнат дейности, в които работят основно жени. Или поради други фактори. Така че можем да установим, че не се разглеждат някои от по-женските дейности на същия план, в същия план, в който се разглеждат мъжките дейности. В следствие на една моя командировка в страната на баските, можахме да установим някои неща, свързани именно в отрасъла на риболова. В този от отрасъл се търсят решения, за да се реагира на кризата. И в този контекст имахме разговори с различни мрежи, които представляват женски организации, дружества на жени, които се занимават, например, с поправката на риболовните мрежи. Естествено, тази работа е доста тежка, и всички тези женски организации просто не се считат за част от отрасъла, от риболовния отрасъл. Така че когато има, да речем, някаква обществена помощ в този отрасъл, тези жени не се признават, техният труд не се признава, а техният труд е абсолютно необходим за рибарството. Просто защото без мрежите си един рибар просто не може да е, работи. Така че ето ви пример, по който можем да се замислим. А има и много други примери, които показват, че труда на жените не се признава достатъчно, а в период на криза именно това непризнаване играе доста страшна роля. Знае се също, че в други отрасли кризата засяга пазара на труда, но че има съответни мерки, за да може могат да се решат тези проблеми. Обаче, когато се работи по невидим начин, когато самия труд не се признава, вече е невъзможно да а, има помощи и самите обществени помощи да стигнат до този труд. Така че това е аспектът, който ние трябва да се съсредоточим. Просто трябва да се признаят онези дейности, които основно се вършат от жени и които много често са свързани именно с отраслите, които са определено по-силно засегнати от кризата, а в същото време не са достатъчно признати, за да могат да бъдат обект на помощите. От друга страна става въпрос за отговорностите. Отговорността за кризата. Ако се анализира финансовия сектор, който ми се струва, че е в дъното на, на кризата, се оказва, че този сектор също е основно мъжки сектор. Не бих казал, че сме направили някакво, кой знае какво изследване, но все пак се опитахме да съберем данни за основните финансови институции, които се оказват управлявани основно от мъже. И в управителните съвети на тези финансови органи има само 16% жени. Следователно, ето първи елемент, който ни показва, че има липса на равновесие във връзка с управлението на тези финансови институции. Ако разгледаме положението малко по-задълбочено, бих казал, че ако Леман Brothers бяха Леман Sisters, може би въздействието на кризата щеше да е различно. Сега, действително, ви моля за снисходителност за нивото на хумора ми, но в крайна сметка, економически погледнато, се оказва, че в банките, в които има по-добро равновесие, има и по-добро справяне с кризата. И се оказва, че в тези банки има повече жени, отколкото мъже. Не знам дали действително трябва да се разглежда сериозно този аргумент, но така иначе той съществува. Във всеки случай, ние искаме да се предприемат активни мерки за промоцията на равновесието в самите управленчески структури, в инстанциите, които взимат решения и които носят политическа отговорност или економическа отговорност в обществото. Струва ми се, че цяла поредица мерки са доста съществени и могат да служат за пример. Това са мерки, които цитираме в доклада. Например, в Исландия. В Исландия наистина са подчертани известни благоприятни инициативи, за да намалее липсата на равновесие в инстанциите, които взимат решения. Например, в Норвегия се иска 40% женско присъствие в управляващите органи на фирмите. Така че още нещо, което искам да спомена е въпроса с отговорността. Как можем да поправим нещата, за да атакуваме всъщност самата причина на кризата. И накрая, мисля, че трябва да говорим за палиативните мерки. Разбира се, в някои случаи наистина тези мерки са палиативни, но в други по-скоро става въпрос за инвестиции, които да ни позволят да излезем от кризата. Да видим как може социалния контекст да се промени, за да може да постигнем някакъв нов модел, нов социален модел. Струва ми се много важно в този смисъл – когато говорим за е, различните ниши или различните възможности за създаване на работни места, да се опитаме да насочим тези работни места да бъдат е, зелени работни места. И тук да подчертаем именно важността за инвестицията – в създаването на такива зелени работни места, свързани с възобновявите енергийни източници, с намаляването на емисиите на въглероден двокис. Всичко това е важно, разбира се, но трябва да помним, че ако не се действа същевременно и с други допълнителни мерки, ако не извършваме промоция на тези а, мерки във връзка с присъствието на жените на пазара на труда, ако не насърчаваме а, равновесието между заетостта на мъжете и жените, рискуваме в крайна сметка да възпроизведем някои грешки, които а, се по проявиха по време на последната криза. Тоест да инвестираме отново в а, чисто мъжки отрасли. Така че още от самото начало на инвестициите трябва да внимаваме да не възпроизведеме старите грешки. И така бих казал, че трябва наистина да се насочим към тези ниши, като помним това задължително насърчаване на равенството между мъже и жени. И още нещо, което ми се струва важно. Става въпрос за инвестиции в други отрасли. Отрасли, в които а, има предимно присъствие на жени. Тук става въпрос за това да издигнем да издигнем значението на тези дейности, За сега не можем да кажем, че сме постигнали подобно нещо и можем само да съжаляваме, че подобни женски дейности не изглеждат достатъчно привлекателни. И такива мерки за сега не са предприяти нито от комисията, нито от съвета. Може би тук можем да говорим за а, отрасли, свързани с а, здравните грижи или отрасли, свързани с обслужването. Изобщо инвестиции в социалната инфраструктура, защото това може да ни доведе до нови възможности, които да коригират липсата на равновесие на пазара на труда. И сега нека да приключа. Мисля, че днес имаме възможност да разгледаме нещата, като хвърлиме светлина върху перспективата за равенство между половете. Действително насочваме се към самите аспекти, свързани с кризата, но ние представляваме е, Комисията за равенство между мъже и жени. И точно този дух трябва да внесем в доклада. Искаме да покажем а, известен брой нови идеи, които да ни позволят да излезем от кризата, но и да коригират някои структурни грешки, които ни доведаха до тази криза, защото ако не ги поправим в следващи кризи, ще страдаме още по-силно. И това ще бъде последното, което ще кажа. В крайна сметка, кризата засегна много силно жените и това поради една проста причина. Това, че жените все повече присъстват на пазара на труда в економическия свят. Така че економическата криза засегна тези жени, точно защото те са на пазара на труда. И защото обаче са уязвими на този пазар, защото се сблъскват с несигурност. И правна несигурност, и трудова несигурност и във връзка с клаузите на техни трудови договори. Жени, които често много трудно съвместяват личния си живот с професионалния живот. Всичко това, разбира се, трябва да се отчете в тази програма 2020. Тук искам да подчертая, че някои мерки не са внесени в програмата 2020, а ние трябва да настояваме да бъдат включени, за да намерим подходящите решения. Благодаря. Но temos inscrições, estou eu. Изглежда, че няма желаящи да вземат думата по този въпрос, но като докладчик в сянка от името на групата на социалистите, аз бих желал да кажа няколко думи по този доклад по собствена инициатива. Докладът засяга много важна тема, тема, която е същевременно и много актуална. Докладчикът вече подчерта, че кризата беше предизвикана главно от мъжете. И е резултат от слабото представяне на жените в трите финансови институции, които са начало в Европа липсата на участие на жените се усеща и в финансовите институции на национално ниво в 27-те държави членки. Нито една от 27-те централни банки не се председателства от жена. Всичките са председателствани от мъже. Действително, жените са най-силно засегнати от сегашната криза. Жените са тези, които се сблъскват най-често с нестабилност на работното място, най-често са уволнявани, най-слабо са покрити от системите за социално осигуряване и участват най-слабо в процесите на вземане на решения в економическата и финансовата област. Разликата в заплащането между мъжете и жените вече беше подчертана. За съжаление, през 2007 разликата е била 17, докато сега е 17,6%. Това е средното различие между жените, заплащането на жените и мъжете в Европа. Трябва да помислям по какъв начин жените биха могли да допринесат за излизането от настоящата криза. Вярно е, че кризата засяга жените в по-голяма степен, но трябва да видим в каква степен това е така и доколко жените сами могат да помогнат за изхода от кризата. В рамката на участието на жените за излизането от кризата можем да вземем предвид направените изследвания – тези изследвания подчертават, че фирми, където има по-широко присъствие на жените в техните управителни съвети, реализират по-добри резултати. Фирми, където жените са по-добре представени, също демонстрират по-бързо възстановяване на борсата. Фирмите с широко участие на жените също имат по-висок оборот. Между 17-18% по-високи резултати имат тези фирми. Тоест, има доказателства, че по-широкото участие на жените има положителни ефекти това се подчертава от проучване, извършено през 2007 година. Освен това, има проучвания, които посочват, че инвестирането в жени е добре, жените е добро не само за, за тях, но и за обществото като цяло. Жените инвестират повече средства за обучението на своите деца – те насърчават развитието на своите деца, постигането на високи резултати в училище. Те имат също и жизненно важна роля в управлението на сметките на домакинствата. И в заключение бих искала да подчертая още нещо – Ние чухме вече няколко примера от Норвегия, от другаде, но има такива и от Франция. В момента Франция е в процес на определенето на квота от 40% за участие на жени в управителните съвети на държавни фирми и такива, които се котират на фондовата борса. В заключение, това, което се очаква от този доклад е в рамките на стратегията 2020 да бъдат намерени нови пътища, нова парадигма за економическо развитие. Тази нова парадигма за економическо развитие следва да отчита участието на жените от една страна, както и последиците от новите економически политики върху жените. Съвсем ясно е, че никоя политика не може да има еднакъв ефект върху мъжете и жените. Този ефект е различен в зависимост от пола и това е въпрос, който следва да се има предвид в стратегията 2020. Това трябва да се отчита при промяната на економическата парадигма, участието на жените, тяхното ангажиране в развитието на държавите членки и света като цяло. И така, има няколко души, които пожелаха да се изкажат. Заместник председателя Лоран Жати е първата. Благодаря, госпожо председател. Много интересни неща има в този доклад и държа да благодаря на господин Ромева и на госпожа Естрела за комплиментите, които изказа, защото много от съществените теми а, са разгледани а, в доклада. Казахте го, госпожо Естрела, току-що. Проблема на липсата на жени на ръководни места. Понякога това присъствие е нулево на европейско равнище, на световно равнище и в всяка една от нашите държави. Говорихте също така за разликата в заплащането и дадахте проценти. На мен ми се иска това да се превърне в нещо конкретно в самия график. За да може една жена да печели една и съща заплата, каквато печели мъж от 1 януари до 31 декември, жената трябва да работи до 26 март от следващата година. Госпожо председател, това означава, че на практика е едно три месече в повече на година. Плюс-минус 4 дни. Представете си разликата между заплатите в, в щета на жените. Нека да не говорим по феминистичен начин. Тук трябва да говорим просто от гледна точка на гражданите. След като работиш по един и същи начин, трябва да получиш едно и също заплащане. И мисля, че днес, когато кризата засяга повече жените, отколкото мъжете, както всички установяваме, би трябвало ние да сме още по-активни в тази област, защото тази разлика в заплащането не трябва да продължава, ние не трябва да се примиряваме пред него, трябва да си поставим ясни цели. Вярно е, че вече някъде съществуват е, някои мерки, но ние трябва да анализираме много задълбочено статистиките между мъжете и жените и трябва да отидем много по-далеч, именно с тази цел жените да не понасят повече такова третиране. Гледна точка на заплащането. И още нещо, което аз не намирам във вашия доклад, господин Румева, и ми се иска да бъде включено това е, че основният проблем е, че жените са по-дипломирани от мъжете. Всички статистики ще ви докажат това. Ние сме работили с СЕДЕФОП по тази тема и по други. И с други структури. Жените имат по-високо ниво на образование. По-високо от това на мъжете. Как можем тогава да си обясним това, което чуваме, че по време на кризата жените са временно заети, жените работят само в отрасли на подизпълнение, че имат повече правна несигурност, а в същото време те са по-обучени по-образовани. Ето това е проблема, който ми се иска да бъде включен във вашия доклад, защото ние трябва да атакуваме това явление. И мисля, че кризата много ясно показва, че трябва да атакуваме корена на проблемите. Ако не го направим сега, именно в стратегията за 2020 година, в крайна сметка ще означава, че ние просто за удоволствие си говорим по време на заседанията, но не искаме да решим нещата трайно. Така че този проблем на връзката между ниво на образование и ниво на заплащане трябва да бъде показана в доклада. Следователно, бих искала да видя и втори проблем във вашия доклад, а именно проблема за ограниченията които или жените, или обществото. Всъщност, нека да не търсим отговорността, но по-скоро трябва да намерим решението. Ограничението, което ние наричаме стъклен таван, а именно ограниченията, които си поставят или обществата, или самите жени, да не напредват достатъчно в кариерата си, да не стигат до достатъчно високи длъжности. И именно борбата срещу този стъклен таван в самото образование, в е, обучението, но не само, защото ако говорим само за обучението, в крайна сметка ще видим резултатите чак за нашите внуци. А ми се иска, че в стратегията 2020 да се опитаме да направим така, че жените да се освободят в собствената си воля да постигнат повече. А статистиките го показват. Сега тук няма да навлизам в подробности, но всички разбрахте за какво говоря. Това, според мен, е тема, която е важна. И трети момент, трети проблем, който не откривам в доклада ви, или поне така както ми се искаше да го видя в доклада ви, ще ми се да кажа това. Общественият сектор трябва да покаже пример. Госпожа Естрела говори за примера във Франция, как действително за фирмите, които се котират на фондовата борса, трябва да се задължат да включат 30% жени в управителните съвети. Обаче защо да искаме в крайна сметка от частния сектор да прави това, което държавния сектор не иска да направи? А аз добре познавам съответните сектори. Общо взето, като се покачваш в иерархията, жените изчезват постепенно. Така че нека обществения сектор, държавния сектор да бъде за пример и да покаже пример. Искаме се в стратегията 2020 да си поставим и тази цел. Четвърти момент. Тук става въпрос за едно признание. свързано с квотите. Трябва да ви кажа, че когато Франция въведе квоти в политиката, аз гледах с доста недоверие на това, защото когато се въвеждат квоти, това по някакъв начин представлява бариера, защитна бариера за категория, която в този момент изглежда слаба. Докато на мен ми се струва, че когато имаш еднакви, е, еднаква компетентност, трябва да имаш и еднакво място. Но това се случи сравнително скоро, преди около десетина години. И с отстъпа, в крайна сметка, се оказа, че квотите помагат да се върви към паритет, но те не стигат Прекалено много хора чувам да казват, да, жените просто не са компетентни, но въпреки това а, действително стават номер 2 или номер четвърти, а, просто заради квотите. И мен ми е много мъчно, когато чувам това, защото компетентни жени има. И компетентни жени, които сами да освободят себе си, за да могат да заслужат съответните места, ето такива по-няма. Затова смятам, че само квотите не са добро нещо, не са добра мярка, но квотите с други мерки, с това, което току-що поисках да влезе в доклада, мисля, че да, тогава тези квоти могат да бъдат начин да се върви напред, но не и цел по само себе си. И последното, което ще кажа, а това е нещо, за което трябва всички да сме много бдителни, много често се казва лесно, израза е много лесен, но в крайна сметка няма нищо е, на практика. Става въпрос за съвместяването на личния живот и професионалния живот. Нека да намерим онези е, начини, онези средства, които наистина да доведат до е, истинско съвместяване между професионален и личен живот. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Плам. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да поздравя докладчика за неговата работа. По мое мнение, в доклада се съдържат много добри констатации. Радвам се, че парламентът излезе с такъв доклад по собствена инициатива. Напълно подкрепям колегата Естрела, както и госпожа Шантия. Но бих искала да подчертая от своя страна, че равните възможности трябва да бъдат добре дефинирани в стратегията 2020. Социалният ефект от економическата криза се усеща изключително силно от жените, най-вече по отношение на достъпа им до пазара на труда. Напълно съм съгласна, че обществения сектор е този, който трябва да даде пример за равенство между мъжете и жените. В Румъния, например, се предвиждат доста съкръщения в близко бъдеще в отрасли, където жените са мнозинство, например в сектора на образованието. Там се предвижда съкръщаването на 15 000 работни места. 85% от тези места са заети от жени. Същото се отнася и за други страни, които са сериозно засегнати от кризата. Ето защо считам, че нашия доклад трябва да привлече вниманието на държавите членки върху този въпрос. Когато има съкръщения в обществения сектор, първият критерий за прилагане следва да отчита факта, че ако жените са тези, които осигуряват прехраната на едно семейство, те не трябва да бъдат уволнявани. В Румъния институциите, които са призвани да гарантират равното третиране между мъжете и жените. Агенцията, която се занимава, например, с въпросите на домашно насилие, не разполагат с достатъчно персонал. Агенцията, например, за борба срещу домашното насилие не само страда от липса на кадри, но тя беше погълната от друга обществена институция, така че на практика изчезна. Ако действително искаме да има равно третиране между мъжете и жените, ако искаме да насърчаваме такова равно третиране, е необходимо да гарантираме, че институциите, които са призвани да се борят за правата на жените, ще могат да функционират по един ефикасен начин. И на последно място, но не и по значение – по време на този кризисен период ние се нуждаем от инвестиции. Това го чуваме като аргумент много често. Аз считам, че трябва да наблегнем на участието на жените в стопанската дейност, чрез предоставянето на кредити, чрез програми за финансиране – например, чрез подобряване на енергийната ефективност, реализирането на проекти за възобновяеми енергоисточници. Това може да е още едно предложение в тази посока. Бих желала да спря до тук с моите бележки и се Надявам, че до изтичането на срока за представяне на изменения ние ще можем да предоставим предложения за включването на някои допълнителни елементи в този доклад. Благодаря, госпожа План, госпожа Гурмай. Благодаря, госпожа председател. Искам и аз да се присъединя към колегите, и да каже, че е необходима положителна дискриминация, за да се направи така, че повече жени да бъдат назначени на ръководни позиции. Като заместник председател на Комисията по конституционни въпроси бих искала да предложа да се, напра... да се изготви доклад по равнопоставеността в този смисъл и се надявам, че и ЕНП ще ни подкрепят за това, за разлика от последния законодателен мандат. Извинявам се, че е, закъснях, но изслушах, е, но присъствах на изслушването на господин Фоза Кошес, който а, е, а, бе изслушан като кандидат за член на за, съд, за съда, на съда. Много важен е доклада на колегата Ромева и Роеда. Той е работил доста по този въпрос, от доста време работи и смятам, че докладът му е добре балансиран и че в него се засягат елементи, които ние може би добре познаваме, но които трябва да разберат и гражданите. Е, това, че жените имат различен подход към риска, това, че те по различен начин вземат решения – И това, че, винаги, е, че много е, по-често жените е, се опитват да вземат решение трезво, а не да се хвърлят през глава. 80% от загубилите работните си места поради економическата криза бяха мъже, защото най-силно бяха засегнати отраслите на строителството, автомобилостроенето и други отрасли, в които преобладаващо работят мъже. Това е статистиката. Но се оказа, че сред банките две банки оцеляха много добре и една от тях бе ръководена основно от жени, а друга, другата банка имаше мнозинство от жени в своя управителен съвет. Това е много добър пример. Смятам, че е, е много важно да се затвори и а, е, разликата между заплатите. През 2007 година празнувахме годината на равнопоставеността и а, е, говорихме за принципите на Римския договор, в който е заложена равнопоставеността между мъжете и жените. Но ако вървим толкова бавно, колкото а, е, сега, ще са ни необходими цели 70 години, за да се изравнят заплащанията между мъжете и жените. Вече е 2010 година и се оказва, че една жена трябва да работи 60 дена повече годишно, за да получи същата заплата като един мъж. Средно статистически. Но ако една жена има дете, тогава тя работи 8% повече. Ако има няколко деца, работи още повече. Т.е. 3-4 месеца повече е, е, една жена с деца трябва да работи, отколкото един мъж, да изкара същата заплата. Много важно е да се обърне внимание на тази разлика и да се въвлекат е, и по-сериозно и неправителствените организации. Не трябва да забравяме какви са статистиките на Евростат по разбити по пол. Необходимо е да има политическа воля и смятам, че Комисията по правата на жените представлява тази политическа воля. Благодаря, госпожа Гурмай. Госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Аз съм малко изненадана от е, отрицателния тон на този проект от доклад. Има много обобщения, много общи твърдения, които ми изглеждат недостатъчно обосновани. Мисля, че докладчика просто вижда дубките в сирането повече. Например, в точка С от преамбюла се говори за економисти от доминиращите економически движения. Какво означава това? Там също четем, например, предизвикани от мъжете. Ако в финансовия сектор има жени, мисля, че не трябва да обвиняваме по този начин, защото в крайна сметка целият сектор би трябвало да не свива кредитите. И защо по този начин да се обвиняват мъжете? В друга точка от преамбюла се казва, че мерките за равенство между мъжете и жените са а, анулирани или закъсняли. Аз не знам такова нещо, поне в моята държава. Защо? Откъде проистичат такива твърдения? И се основават на какво? Например, това твърдение. За преместването на мъжете, което не се състои за жените. Но трябва да ви кажа, че подобни твърдения просто звучат смешно. И не трябва поне да бъдат формулирани по този начин. Оплакваме се, че има прекалено много жени в публичния сектор. Сега знаете ли, в моята държава в жените в публичния сектор са, работят при много по-добри условия, отколкото в частния сектор. Защо, например, се казва, че жените са основно засегнати от бюджетните съкръщения в социалната сфера, в здравната сфера, в образованието и така нататък. Не знам за коя държава става въпрос тук. В някои държави сигурно се правят економии, се спестява бюджет, сигурно защото трябва. Не може да се претендира, че това е насочено основно срещу жените. Аз мога да кажа, че поне в моята държава жените в публичния сектор не са нито дискриминирани, а, нито във връзка с достъпа до, до заетостта, нито във връзка с заплатите. А, мъжете даже са дискриминирани в а, областта на образованието, защото има прекалено много жени в образованието. И тези жени, на тези жени им се заплаща по същия начин, така че даже ние трябва да действаме е, за да предприемаме мерки, за да могат, е, можем да привличаме мъже учители. Е, и даже се чудим как да направим така, че да има повече и мъже, защото мнозинството от съдиите при нас са жени. Защо? Просто защото когато жените следват право, те са много по-добре, те живеят по-добре, по-лесно съвместяват личния си живот с професионалния си живот и по-добре печелят, когато са съдии, отколкото ако отворят адвокатски кабинет. Така че мисля, че трябва да се внимава, когато се правят такива твърдения. Същото въжи и за работниците мигранти. Аз мога да ви кажа, че не само. че, че и в моята държава има работници и мигранти, но те имат и същите социални придобивки, имат един и същи достъп до здравната система. Защо тук се претендира, че мигрантите са изключени? Нелегалните мигранти, може би, но законните мигранти разполагат със същите права и не можем да твърдим подобни неща. Мога да цитирам още много други подобни твърдения в този доклад, мисля, че трябва все пак да внимаваме, когато се правят подобни твърдения и когато е, обобщаваме по този начин и закленяваме някои явления, които, е, слава Богу, не са е, реалност в много от държавите членки. Сега не знам, например, параграф 20, там също се колебая. Там се говори за създаване на 2, над 2 милиона а, трудови места, но и в а, Зелената област. Там също имам колебания. Сега, разликата в заплащането действително съществува. В документа, който получихме от комисията, по повод на Международния ден за жената, който се, каз... се нарича, струва ми се малко помпозно, харта за жените. Та в този документ се казва, че комисията ще намали тази разлика в заплащането до 2014 година. Сега разполагаме с директивата за заплатите, от 75-та година на сам действа тази директива, значи от 35 години. И затова се питам какви са инструментите, с които разполага комисията и с които до сега не е разполагал, за да може да работи и да си върши работата, за да може действително да се прилага а, правилно тази директива, която е една добра директива. Тази директива позволи именно в а, моята страна а, жените в публичния сектор да могат да спечелят милиони франкове или милиони евро вече днес. В крайна сметка, жените трябва просто да имат смелостта да си потърсят правата, когато разполагат с толкова добра директива, която им позволява именно да се намали тази разлика в заплащането. Да, съгласна съм, че има такава разлика, но е ясно също така, че става въпрос за някои отрасли, става въпрос за средна стойност и в някои отрасли тази разлика е много по-малка, отколкото в други. Така че би трябвало и синдикатите, и социалните партньори, основно синдикатите, които е, сключват браншовите споразумения, да си гледат работата. Аз наистина бих искала да знам е, какви са средствата, с които разполага комисията, за да може да премахне тотално тази разлика в заплащането от 2014 година. В Германия се считат че е намалена тази разлика, че ако е намалена тази разлика, брутният вътрешен продукт би се увеличил с 30%. Аз не знам кой е изчислил това, но ми изглежда доста прекалено. Ако това е вярно, просто няма да имаме никакви проблеми с е, растежа на нашите економики. Ако наистина беше така, но аз не вярвам, че ще е толкова лесно. Така че мисля, че бихме имали интерес в този доклад да се занимаем с тази прословута информация, по-скоро съобщение, поне така се нарича от комисията. Вместо да правим някакви произволни твърдения, които наистина не могат да бъдат прияти на сериозно. Благодаря, госпожо Люлинки. Позволете ми сега да се обърна към Европейската комисия. Има ли представители на комисията, които искат да се включат в дискусията? Не. Добре, в такъв случай давам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Действително. Това е първоначалната дискусия и а, а, с а, измененията ще можем да уточним някои елементи и да включим нови елементи, които не са включени в оригиналния текст. И така, нека да обобщя казаното от колегите. Първо, ще спомена няколко а, въпроса, които не съм е, засегна достатъчно подробно в е, първоначалното си изказване. Заместник председателя спомена едно такова нещо, госпожа Люлин спомена две. И това са насилието срещу жените, насилието свързано с разликата между половете и фактът, че то се влушава по време на криза. Това е факт, това не е нещо, което си измислям. Всичко това е свързано с, с, с загубата на работни места, с стреса от кризата и води до актове на насилие, чието жертви много често са жени. Това е важен елемент, който сметнах, че е важно да се включи в доклада защото е добре да се има предвид, че това насилие може да е свързано с последиците от лоши политически решения, които са вземани. Второ, много често има жени, иммигрант, щети, които са единствен източник на средства за своето семейство и ако загубят работата си, е, тогава семейството им е поставено в доста тежко положение. Това са неща, които не включих в първоначалната версия на доклада. Също така, госпожо председател, съм съгласен, че е важно общественият отрасъл да даде пример. Това е отрешаващо значение. Ако се обърне към частния, отра... към частния сектор и искаме а, частния сектор първо да а, въведе някакви мерки, а, това няма да е добре. Нека публичният сектор да даде пример това, всичко това е свързано, разбира се, и с бюджета и с економическата политика. Економическата политика понякога има своите елементи, свързани с равнопоставеността между мъжете и жените и по някой път някои решения, свързани с економическата политика, вредят на тази равнопоставеност. Що се отнася до положителната дискриминация или така наречените стимулиращи мерки. Това е все едно и също. Това са мерките, които дават възможност жените по-лесно да бъдат повишавани на високи позиции, на ръководни постове и в политиката, и на други места. Това не е единствената възможна мярка, но е една от възможните мерки, които е добре да е, обмислим, за да се променят нещата. И така, има и други важни въпроси. Ако не съм ги включил в доклада, моля, дайте знак, защото е важно да ги включим. Това е част от е, нашата борба. И така, ако има конкретни предложения, ще ги разгледам. Не говоря за съвместяването на семейния живот и, и работата, говори за съвместяването на личния живот и работата, защото тук говорим за нещо, което надхвърля семейните ангажименти и отива по-далеч. И накрая, във връзка с наблюденията, изказани от госпожа Люлинг. Всичко, което виждате в доклада, са заключения от проучвания, резултатите на които са широко достъпни и много от нас ги познават. Нищо не съм измислил. Например, що се отнася до зелената економика, до зелените работни места, това, са, това е информация от Европейската комисия. Говоря за точка 20 от доклада. Така че нито това, нито която да била друга точка в доклада а, не е някаква моя измишлятина. Всичко това е информация от проучвания, които са достъпни за всички. Госпожа Люлинг, Говори също и за това, че една жена е длъжна да иска правата и да се зачитат. Нека да ви припомня, че има много страни в Европейския съюз и не всички те са като Ев... Люксембург. Има места, където нещата стоят доста по-различно. Има страни, които дават добър пример, където има добри практики, но нека да говорим за целия Европейски съюз. Да си припомним, че в различните страни положението е различно и на някои места може да са необходими конкретни мерки на място, които не са необходими на друго място. Трябва да говорим за целия Европейски съюз, защото иначе няма да направим каквото и да било за структурните проблеми, които съществуват много държави членки. Това е, госпожо председател, както казах, това е сам едва началната дискусия. Всички предложения ще бъдат внимателно разгледани и е, бих искал да достигнем до един текст, който е не само е, добре формулиран, но и полезен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря и на всички колеги, които се включиха в тази интересна дискусия. Ще я продължим по-нататък. До 23 март е, трябва да подадете измененията на 3 и 4 май. Ще гласуваме в комисия и в пленарна зала през юни. Благодаря, а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 7. Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006-2010 и препоръки за бъдещето. Мисля, че е добре да е, разгледаме това, което може да се свърши за бъдеще по този въпрос. Нашият докладчик е госпожа Фигерейдо от е, Обединената левица. На срещата на координаторите през октомври е, стигнахме до решение, че е добре да се изготви такъв доклад и назначихме госпожа Фигерейдо за докладчик. Ще помоля госпожа Фигерейдо да представи доклада и след това ще направим, ще проведем дебат. Ще говорим по представената от госпожа Фигрейдо. Имате думата. Е- Благодаря, госпожо председател. Както вече беше споменато, докладът е резултат от решение, което беше взето в нашата комисия. Идеята беше да се предвидят поредица от мерки, които да бъдат отчетени от Европейската комисия при изготвянето на новата стратегия за равенството между половете. Междувременно се проведоха дискусии с комисаря Рединг. Тя ни информира за желанието си да се вслуша в препоръките на комисията и да отчете нашите мнения. Тя почерта, че след това ще представи предложение на Европейската комисия през септември. По този начин ние ще разполагаме с повече време. Първоначалната информация беше, че този документ ще излезе през юни или юли и ние бяхме малко обезпокоени, че графика ще бъде твърде сгъстен и че няма да можем да допринесем в пълна степен за изготвянето на новата стратегия. Госпожо председател, аз съм убедена, че вие вече сте наясно с този въпрос. Комисария Рединг действително прояви желание да проведе диалог с нас по стратегията. И в този диалог да се постигне значителен напредък, вместо само да се придържаме към първоначалните декларации, които бяха направени под формата на хартата. Сега комисаря Рединг показва, че тя е готова да премине от теория към практика и към изготвянето на една стратегия за равенство между мъжете и жените. Текстът беше представен преди последните дискусии. Намерението това да стане съществува отдавна. Пътната карта за равенство за 2006 и 2007 година съдържа някои важни елементи, свързани с равенството между половете. Ние постигнахме известен напредък. Не считам, че е необходимо да споменавам всички области, в които сме постигнали напредък, защото сме го правили и преди. В някои случаи сме направили стъпки напред, в други стъпки назад, но по мое мнение, по-важното сега е да дадем тласък на процеса. Разбира се, мнозинството тук ще вземе решението, но по мое мнение в бъдеще ние трябва да се фокусираме по-скоро върху политическите аспекти. Това не трябва да бъде само израз на намерения. Нуждаем се от една истинска пътна карта с а, строги ангажименти. За това има две части на този документ. Първата част се занимава с институционалните аспекти. Знаете, че имаме известни ограничения относно какво можем да предложим на този ранен етап при изготвянето на проекта. Между другото, искам да благодаря на секретарията на нашата комисия за подкрепата, която ни оказаха. Разбира се, аз бих искала да видя много повече неща, заложени тук, но имаме известни ограничения в първоначалната фаза. След това ще има фаза на доразвиване, когато ще се отчетат различните предложения за изменения, за промени и ще ги разгледаме, когато настъпи подходящия момент. Но нека да видим какви са основните предложения. На първо място ние предлагаме да има политически ангажимент на базата на Пекинската платформа за действие. Ние се опитваме да подчертаем важността на това съвета да приеме предложението на Европейската комисия. Ние не искаме това да бъде само предложение на Европейската комисия, искаме с а, а, него да се ангажира и съветът програмата 2020 е предложение на комисията, която трябва да се приеме от съвета. Ние не искаме в този случай това да е така. Ние искаме да постигнем политическа стъпка напред. В този процес ние искаме да има ангажираност от страна на правителствата на държавите членки. И считам, че това ще бъде ясен сигнал. Европейския парламент ще изготви своето становище в опит да даде тласък на политиката на а, равенството между мъжете и жените. Ние не бихме искали този процес да се преразглежда на всеки 5 години. А бихме искали да има е, една продължителност, една оценка на ежегодна основа, европейските институции да разполагат с нужната платформа, може да се създаде една тристранна група от представители на съвета, парламента, и Европейската комисия, които да докладват за постигнатия напредък по реализирането на стратегията за равенство между половете през някакъв период, януари, юни, октомври, и това да се прави всяка година. По този начин ние ще бъдем част от опита да се постигнат заложените цели, както и да придадем по-голяма видимост на тези въпроси. Заинтересованите страни, жените са представени в различните организации, в държавите членки. Има различни структури в парламентите на съответните страни, разбира се и в европейските институции. Мисля, че това дава една добра платформа. По този начин а, ние ще можем да поставим светлината на прожекторите работата по тази а, тема. Искам да напомня отново, че в парламента а, направихме нещо подобно с Лисабонската стратегия. Всяка година имаше доклад, но въпросите за равенството между половете никога не са разглеждани като достатъчно важни, за да изискват а, такъв регулярен преглед. А, мисля, че ние постигаме значителен напредък и за да го продължим и по-нататък е необходимо да използваме механизмите, които са прилагани в други сфери на политиката и тези механизми да се прилагат и по отношение на равенството между половете. Има институт за равенство между половете. Той трябва да задейства изцяло през юни настоящата година. Трябва да изчакаме да видим какво точно ще се случи, но трябва да продължим да Поддържаме натиска, за да се осигурят нужните ресурси за работата на този институт, защото въпросите, свързани с равенството между мъжете и жените, изискват наличието на средства, а бюджетни средства винаги се оказва, че не са на достатъчна висота и в европейския бюджет, и в бюджета на държавите членки. Затова според мен е важно ние да оказваме натиск. Политиците на европейски ниво трябва да направят анализ на прилагането на политиката и на национално ниво, за да се види какъв е ефекта от политиката за равенство между половете, какъв е ефекта за самите жени. Ако можем да постигнем това, тогава ще имаме един постоянен инструмент за натиск. Ние ще направим така, че въпросите за равенството между половете ще се учитат при разглеждането на всички въпроси, то на европейско, национално, регионално и местно равнище. По всички тези причини и погледнато от практическа гледна точка, ние тук правим редица предложения. Наложително е да има механизъм за координация, за регулярна оценка на прилагането на политиката по равенството между половете – може би ще кажете, че такава координация съществува, но всъщност тази координация не действа достатъчно добре между различните служби и на практика възникват противоречия, които следва да бъдат избягвани. Важно е също да имаме един интегриран подход към политиката. Ако погледнем към економическата сфера, току-що чухме нашия колега, който направи експозе за економическата и финансова криза и социалният ефект от а, тази криза. Но има и други сектори, като бюджета, например, където трябва да направим така, че въпросите за равенството ще бъдат отчетени. Знаем, че често се използва думата мейнстриминг или интегриране на въпросите на равенството между половете във всички политики. Разбира се, не трябва да правя генерални изводи. Има хора, които са запознати с тези политики, които ги следват. Но ако имаме добри практики, ако има обмен на такива добри практики, ще разполагаме с един добър инструмент, който ще ни позволи да разпространим информация за това, което се случва в тази област. Затова действително е необходимо да разпространяваме добрите практики в държавите членки. Това ще послужи като стимул. Разбира се, важно е да се фокусираме върху двоен подход. Е, от една страна да има интегриран подход е, към политиката за равенството между мъжете и жените, която обаче да включва конкретни мерки, законодателни мерки, бюджетни мерки, мерки за контрол и оценка и тези политики да бъдат прилагани на практика. Един от основните проблеми в политиката за равенството между половете е, че мерките не винаги се прилагат достатъчно добре и това е въпрос, който следва да обсъдим с държавите членки. Когато казвам това, нямам предвид да отидем в държавите членки, да ги заплашваме с санкции. Не, не става дума за това. Това, което отстоявам тук, е, е всеки да поеме по-голяма отговорност. Мерките на европейско ниво трябва да се прилагат и всяка година трябва хората да бъдат питани какво точно са направили за реализирането на тези мерки. Ние се нуждаем от мерки за предоставяне на стимули, за разпространение на добри практики. да поставим в центъра онези, които постигат най-добри резултати. Така че не трябва да се набляга само на санкциите. Аз не съм привърженик на такива санкции. Считам, че и тук в Европейския парламент следва да отделяме повече внимание на различните национални делегации. В рамките на нашата комисия трябва да обсъдим по какъв начин различните парламентарни комисии или парламентарни делегации могат да отделят повече внимание на въпросите за равенството между мъжете и жените. Засилването на правомощията на Европейския парламент означава също и засилване на политиката за равенство в Европейския парламент. Колегите трябва да са наясно какво се случва. Това се отнася за различните комисии и парламентарни делегации. И така, от гледна точка на нашата комисия, ние считаме, че това са важните аспекти, свързани с институционалната част. Имаме и други по-конкретни предложения. В различни сфери на политиката са постигнати доста неща. Шведското председателство свърши много неща, публикува анализ на платформата Пекин плюс 15. Това беше важен принос ние трябва да го вземем предвид, да разработим нужните показатели, да заложим конкретни цели, да се фокусираме върху 12-те сфери на политиката, които бяха очертани тук. Европейската комисия вече разполага с една добра платформа, на която да стъпи. И ние можем да използваме тази платформа. Като насърчение ние трябва да подобрим и самата база. Разбира се, ако говорим за еманципацията на, на жените, тя няма да е възможно, ако жените не са економически еманципирани. Става дума за реална битка срещу бедността, и в частност битка срещу бедността сред жените. Трябва да насърчаваме прилагането на хоризонтални политики в битката срещу бедността и решаването на проблемите, свързани с равенството между половете, защото има доста неща, които влушават състоянието на а, жените, техните тяхното економическо и социално положение, а, което е пречка за постигането на реална еманципация. Разбира се, има някои амбициозни цели, които сме си поставили – Целта ни е да бъдат създадени повече работни места и най-вече работни места за жените, за да се подпомогне тяхната емансипация. Социалните въпроси трябва да бъдат добре отразени, но трябва да държим сметка също за подобряване на производството, за осигуряване на нужните услуги. Трябва да решим едновременно социалните и економически проблеми, проблеми, които са специфични за жените неравенството между мъжете и жените, дискриминацията. В тази област бяха направени вече някои предложения и те трябва да бъдат отчетени. Знае, че са вложени много усилия в тази посока, но понякога предложенията, които идват от Европейската комисия, са противоречиви и те а, влизат в разрез с това, което се прави от държавите членки. Например, възможност за програми за равенство в фирмите. Държавите членки искат да продължат реализирането на подобни програми. Проблемът е в това, че доста често тези планове се прилагат твърде бавно, което не води до постигането на нужния баланс. Т.е. понякога има противоречие в политиките, които се предлагат. Действително трябва да вземем най-доброто от тези политики и да извършим нужните корекции там, където е необходимо. повишаването на информираността, осъществяването на повече инспекции, на създаването на повече работни места. Всичко това е важно. В моята страна аз поддържам контакт с жените и от тях често чувам критики, че в фирмите, за които работят, е, се предлага някакъв нов вид бонус или се създава нов а, пост, но защото жените а, са ангажирани с отглеждането на семейството си, доста често те не получават тези постове. Жените нямат същия достъп до такива бонуси, които да резе може да са 400 евро и които могат доста да помогнат за техния бюджет. Няма законодателство, което да защити жените при тези обстоятелства. Затова е необходимо да се предприемат мерки в държавите членки и да се сложи край на подобна практика. Други области, в които е необходимо да се реализират по-трайни промени, също е необходимо да бъдат разгледани. Особено важно е да видим по какъв начин законодателството, с което вече разполагаме, се прилага на практика. Разбира се, това не означава, че не трябва да отидем по-далеч там, където е възможно. Важното е това, с което разполагаме към момента, да се прилага на практика. Има и други въпроси, които вече бяха разисквани тук включително в последните доклади и резолюции на Европейския парламент. Например, резолюцията, която приехме тази година за борба срещу трафика на хора и дискриминацията срещу жените. Имаше неодавна доклад по тези въпроси. Това са основните моменти, на които исках да се спра. Имаше и резолюция, която приехме, свързана с конференцията на ООН. Всичко това са важни елементи, които можем да предложим на вниманието на Европейската комисия като наш принос към новата стратегия за равенство между мъжете и жените. Всичко това е всичко, което исках да кажа. Разбира се, аз съм на ваше разположение за да чуя вашите предложения. Ако имате такива или вашите бележки, това е работа, на която трябва да гледаме като работа, която вършим съвместно, заедно с участието и на колеги от други комисии. Благодаря, госпожо Фигерайдо, за тази подробна презентация на вашите предложения. Първо давам думата на госпожа Томай, за да започнем разискването. Благодаря много, госпожо председател. Нека първо да благодаря за тази професионална работа и за доброто отношение и желание. Наскоро проведохме едно изслушване – и имахме възможност да обсъдим въпроса с експерти и гражданското общество. Смятам, че това ни дава възможност да изготвим един по-силен доклад от гледна точка и на гражданското общество. Има две неща, които искам да подчертая. Първо, в точка 6 да говорим за оценка на социалното въздействие. Мисля, че тук е, е, когато използваме израза gender mainstreaming, трябва да го правим така, че всички да ни разбират. Второ, трябва да наложим а, по, да, има повече по-голямо дарение върху а, индикаторите, а, показателите. Те са изключително важни. Най-ефективна политика трябва да работи с цели, методи, ресурси, изпълнение на програмата и накрая измерване на въздействието и след това се отива отново към стъпка първа планиране. Това е класическия цикъл на политиката и трябва да се спазва. Трябва малко повече да се засили формулировката по отношение на задължителните е, ресурси и законодателство. Мисля, че законодателството трябва да става все по-задължително и а, са необходими съответните ресурси. И може да се изиска в комисията да разреши някои въпроси с задължителни правни инструменти. Например, по отношение на насилието срещу жените, смятам, че има нужда от директива по този въпрос – има някои неща, които липсват тук от а, текста, но мисля, че са скрити между редовете. Всяка една стратегия, която се занимава с равнопоставеността между половете, трябва да вземе предвид кризата. Трябва да разгледа настоящото положение на жените и тяхната заетост и също така ограниченията, с които те се сблъскват. Говорихме току-що за доклада на колегата от Испания. Трябва да се е, прави преценка и за бъдещите последици на стратегиите за изход от кризата върху жените. И освен това смятам, че отрешаващо значение е да има ясно очертано измерение, свързано с а, равнопоставеността между половете по отношение в стратегията за 2020 година. И така, говорих с председателя Бароза по този въпрос и той е съгласен с мен. Най-важното е да си извлечем пуките. Не можем да имаме хиляди цели и трябва да имаме само няколко. Това научихме от Лисабонската стратегия, имахме мерки между 2001 и 2004. Там имаше пет различни стратегически точки от, 6, от 2006 до 2010 година. Е, имахме 6 точки, по които е, работехме по отношение на равнопоставността между половете. И е, смятам, защото тогава включихме развиващите се страни, и мисля, че комисията трябва да гледа на нас с по-добро око, защото ние сме избрани представители, ние сме гласът на европейските граждани и особено на жените и мисля, че е необходимо да има силна стратегия тук. Съгласна съм с госпожа Люлинг, че този документ, който е изготвен в Нью Йорк, е документ, по който ние не сме имали възможност да участваме. Затова настоявам всички колеги, които присъстват тук, да настояват комисаря Рединг да ни изслушва повече, да взема предвид нашата позиция. Трябва да си сътрудничим по-добре. Благодаря много. Благодаря, госпожо Гурмай. Давам думата на госпожа Корнелисен. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Фигерейдо за това, че е изготвила този доклад. Много важно е да изготвим пълен подробен списък на задачите си през първата година и след това да се захванем да го превръщаме в действителност. Направихме част от това с докладата Ребела, по който гласувахме в пленарна зала през януари доклад, който ни обеща едно добро, прогресивно мнозинство, с което можем да работим и се надявам, че и този доклад ще получи същото мнозинство в своя подкрепа. Комисията работи със свой списък за зада... от задачи, по-конкретно така наречената харта. Това са техните ангажименти, както госпожа Люлин каза – това, по което говорим тук, е нашата е, програма. И това, което ние смятаме да внесем в процеса. Както госпожа Фигерей доказа, е, тя бе ограничена и от правилата за е, дължината на текста, а сега вече ние можем да добавим и своите предложения и е, да помагаме за по-добро формулиране на текста. Само, че а, е, говорим за е, говорим за разликата в заплащането, но а, трябва да говорим и за разликата в а, грижите. Грижите за мъжете за които те получават 18% повече средства, а пък жените имат нужда от 80% повече грижи. Също така искаме а, жените да, са, да се помогна жените да са по-активни на пазара на труда и да има ясна представа за това точно как да се съвместява, как може да се съвместява личния и професионалния живот. Има три неща, които липсват тук. Първо, жените иммигрантки, жените от етнически малцинства, които трябва да се борят срещу двойната дискриминация, които са по-уязвими за насилието, особено ако нямат правен статут. Така че е важно да се споменат тези групи. Другите две групи са жените лесбийки и Трансексуалните И, те, и двете групи е, хора трябва да се борят е, срещу дискриминацията. Транссексуалните много често са включени е, в групата на хомосексуалистите и на бисексуалните, но трябва да се вземе предвид, че те се сблъскват с друг тип дискриминация – не, никога тук до сега не се е говорило за позицията на транссексуалните и мисля, че е крайно време да го направим. И така, с удоволствие очаквам да си сътрудничим с докладчиците в Сянка и с госпожа Фигерейдо, за да направим формулировките по-силни да добавим неща, които ще дадат а, е, добри акценти в текста. Благодаря. Благодаря, госпожо Корнелисен. Госпожа Люлинг има думата. Госпожо председател, аз мисля, че Комисията за правата на жените трябва да реши какъв вид доклади ще издава, защото защото ние приехме доклада Тарабела. Сега разполагаме с този проект от доклад е, във връзка с е, економическата криза и проекто с доклада на госпожа Фигередо за пътната карта. Но в тези доклади повтаряме постоянно едно и също нещо. Дали няма да станем смешни с всичко това? В този от доклад намирам една, а, един абзац, който е идентичен буквално, дума по дума, с абзац, който гласувахме в доклада Тарабела. Същите тези думи са и в другите доклади. Все пак трябва да знаем какво искаме да правим с тези доклади? Какъв е, е нашия вид работа? Защото това е недопустимо. Повтаряме едно и също нещо. Вече ги повторихме. Аз постоянно казвам, че се подмладявам по този начин, защото 20 години повтаряме едно и също нещо. Не може в такива доклади действително да се съоточим върху това, което желаем и не трябва да повтаряме едни и същи оплаквания, едни и същи обобщения. Е, това изобщо не показва добрата работа на нашата комисия. В крайна сметка всичко се преплита и сега този трети доклад всъщност е, ни кара да приемем същите формулировки. Така че е, на практика не, не работим добре. Това не е достатъчно добра работа за един е, сериозен законодателен орган. Благодаря. Благодаря за тези забележки, госпожо Люлинки. Мисля, че ще можем да се върнем към това разискване а именно във връзка с повторенията. Но може би се налага да правим повторения до деня, в който постигнем резултати. Ще продължим, разбира се, тази дискусия. И бих казала, че има конкретни предложения в този текст, които позволяват известен напредък. Графика трябва да бъде определен, но ще помоля първо комисията да вземе думата, ако желая. Има ли присъстващо лице от комисията? Има ли някой, който иска думата? Явно не. В такъв случай давам думата на госпожа Фигерейдо, за да обобщи дискусията. Заповядайте, госпожо Фигерейдо. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на всички колеги за направените коментари. Бих искала да направя два коментара по направените предложения. Ясно е, че тази комисия може да работи добре само ако продължи да настоява на това, че има проблеми в Европа, които съществуват вече от 20-30 години и все още не са решени. Ясно е, че ако има решения, но проблеми, ако се предлагат решения на проблемите продължават да съществуват, значи не са решени. Просто трябва да продължим да чукаме на вратата, докато тя не се отвори, докато не се случи нещо. Говорили сме за тези неща отново и отново, но ако не продължим да говорим, нищо няма да се случи. Така че възнамерявам да продължа да настоявам на тези въпроси и съм сигурна, че повечето колеги ще се съгласят с мен. Ще се съгласят, че трябва твърдо да настояваме е, да се защитават правата на жените е, до тогава, докато това не се случи на практика, независимо от това колко дълго е, отнеме това. Независимо от това дали трябва да